Колеги, а, приключваме дебата. Ще се срещнем отново утре на 10 март в 9 сутринта до 1 и след това отново от 3 до 5. Дневният ред е публикуван и може да го видите на а, интернет страницата ни. Закривам заседанието и ви желая приятна вечер.